Моля, заемете местата си. Добър ден на всички! Откривам заседанието. Тази сутрин ще изберем председател на парламента. В съответствие с нашия правилник и не в съответствие с решение и предложение отвън. Нашият парламент е свободен и независим. Искам да обявя, че получих в съответствие с съответните разпоредби следните кандидатури за председател на Европейския парламент. Госпожа Ска Келер.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 Ян Захрадил. Всички кандидати потвърдиха пред мен, че приемат кандидатурите им да бъдат издигнати. Преди да започнем гласуването, ще дам думата на всеки един кандидат по азбучен ред. Всеки ще има 5 минути, за да представи своите идеи. Първа е Ска Келер. Уважаеми депутати от Европейския парламент, колеги, но най-вече уважаеми европейски граждани, преди пет седмици европейските граждани упражниха правото си на глас и избраха нас като ваши представители. Вие ни дадахте мандат да оформи бъдещето на този парламент, както и бъдещето на Европейския съюз. И аз искам да ви благодаря за това, че дадахте доверието си на тази институция. Вие обаче изпратихте едно много ясно послание, а именно, че европейският проект е жив вие, гласоподавателите, дадахте отговор на езиката на омраза на десните популисти с едно ясно проевропейско послание. За това съм ви благодарна. Уважаеми колеги, по време на последните избори избирателната активност беше много висока. Това е насърчително, но това е и отговорност за нас, депутатите в Европейски парламент. Благодарение на гласоподавателите имаме мандат да взимаме решение за бъдещето на Европа и да държим отговорни съвета и комисията. Имаме мандат да укрепим и да подсилим парламента като институция. Нека да засилим и укрепим този парламент, като изберем председател, който олицетворява независимостта на нашата институция. Не можем да приемем председателството на парламента да се възприема като разменна монета в, в, призад колисни преговори. Това не е приемливо. Няма никакво съмнение, че Европейският съюз е по-важен от когато и да е било. И в условията на криза на климата, нарастващо неравенство и международна конкуренция имаме нужда от повече Европа. Но като институции не винаги сме успявали да се доближим до да гражданите и да ги убедим, че ние работим за тях – за да решим въпросите, които ги вълнуват. И като председател искам да подновя доверието и да направя така, че Европейския парламент е унази трибуна, на която гражданите водят дискусии. По време на последния мандат водихме дискусии с държавни и правителствени ръководители, с комисията, което беше интересно. Но защо сега да не започнем да обсъждаме бъдещето на Европа с гражданите, с гражданското общество, с организациите, които дават облика на нашето общество днес. В парламента ние отстояваме правата на човека, демокрацията, върховенството на закона. И като председател на парламента аз искам да бъда посланник на тъкмо тези ценности и принципи. И за да бъдем убедителни като институция, ние трябва ежедневно да работим, за да изпълняваме принципите, които очакваме от другите. Прозрачност, равенство на половете, приобщаване права на работниците и намаляване на екологичния отпечатък. Уважаеми колеги, Европейският парламент е най-голямото историческо постижение на нашия континент. Той гарантира мир, приятелство и благоденствие на континент, в който в миналото беше разкъсван от войни и омраза. Като избрани депутати в парламента, ние имаме обща отговорност да защитаваме и отстояваме това историческо наследство. Аз съм родена в страна, разделена от желязната завеса. Аз живях на границата между Полша и Германия. Аз самата видях какво означава, когато, какво означава Европа да обедини хората. И аз самата изпитвам лична отговорност да защитавам това европейско наследство. In order, in order и да защитаваме Европа. Ние имаме нужда от кораж да я променим към по-добро. И като единствената пряко избрана институция Европейския парламент играе ключова роля за осъществяването на този скок. Парламентът от, от години се бори за отстояване на правата на парламента, защото това означава отстояване на правата на гражданите, които са ни пратили тук. И ние трябва да продължим тази работа. Аз се кандидатирам днес за честа да председателствам парламента и ще бъда благодарна за вашата подкрепа. Благодаря. Думата сега има Сира Рего. Благодаря. За мен е гордост да представям кандидатура от името на една група, която може да е скромна, като брой членове, на която много активно защитава интересите на хората, най-вече на трудовите хора в Европа. Докато други групи и правителствата се пазарят при затворени врата. Ние мислим за милионите хора, за тяхното бъдеще, което зависи от решенията в този парламент. За това за нас е изключително важно да помислим кой ще бъде председател на парламента през следващите години? Кой ще се противопоставя на лобитата, на стените? Кой ще се противопоставя на фашизма? кой ще мисли за работниците и работничките и за човешките права. Трябва да защитавам един парламент, който защитава интересите на хората, на нашите народи най-вече който работи за напредъка на Европейския съюз, без да бъдат експлуатирани работниците и работничките и без да се съсипва нашата планета. Виждаме как в Испания, в Гърция, в Португалия и други държави страданията са били огромни. Либералното мислене води до несигурност, включително несигурност на труда, води до несправедливост, до липса на надежда. И не става дума само за економиката. Непродуктивните модели на потреблението са отговорни за ужасяващата климатична ситуация. Виждаме, че Европейският съюз не успява с тази стара политика да решава проблемите, които са присъщи на всичките ни страни. Парламента трябва да се заеме с решаването на тези проблеми. И ние предлагаме да създаде специална парламентарна комисия за извънредната климатична ситуация. Това е абсолютно необходимо сега. Неолибералната политика са унези, които пораждат чудовището на фашизма. Виждаме как крайната десница, ксенофобите, расистите, унези, които потискат жените, се опитват да стават все по-силни. Не трябва парламента да допуска да се нарушават човешките права. Трябва да приветстваме Карола Ракете. Тя е героиня и тя е жертва на Салвиния. Трябва да защитаваме всички хора, които спасяват човешки животи. И и не трябва да допускаме да бъдат потискани жените. Трябва да се борим за феминизма. Феминизмът е гаранция за това да се спре фашизмата. Ние предлагаме едно ново общество и искаме правителствата и Европейската комисия да спрат да ни лъжат. Трябва да има квоти за жените. Феминизма трябва да стане политическа категория и трябва феминизмът да бъде в дневния ред на всички институции, включително Европейския парламент. Това трябва да бъде основа за изграждането на нашите общества. Трябва да спрем с историята на невидимите жени, които са изнесли на плещите си цялата отговорност за напредъка на нашите общества ние трябва да знаем къде сме, кои са нашите ценности. Ние защитаваме хората, които работят, които полагат усилия. За това ние искаме Европа да бъде една братска, антифашистка Европа. Това, за което са загивали испанските републиканци, героите на френската съпротива и много други. Нека да не забравяме и за италианските партизани, които пееха Бела Чао. Нека да продължим борбите на днешния ден, без да забравяме за миналото и за тези, които са загинали. Трябва да укрепваме Европа. Трябва да гарантираме бъдеще на младите хора. Трябва да утвърждаваме Европа на феминизма, която ще промени всички. Така ще изградим мирна, солидарна Европа, в която никой няма да бъде оставен зад борта. Благодаря ви. Prego и кандидат. Моля кандидатите да говорят малко по-бавно, защото за преводачите е трудно да си вършат работата. В този парламент всеки има правото да изразява своите идеи. Ако искате да бъдете уважавани, трябва да проявявате уважение към другите. Следващия оратор е Давид Мария Сасоли. Благодаря, господин председател, колеги и колежки. И аз се кандидатирам за председател на Европейския парламент и го правя, защото вярвам, че Европа ще бъде по-силна, само ако парламентът е в състояние да играе по-важна роля. Ние сме изправени пред сериозни предизвикателства, които ще ни изправят пред сериозни предизвикателства. Те застрашават самия Европейски съюз. Това са предизвикателства, които можем да посрещнем само ако станем единни, ако уважаваме различията помежду си и ако упражняваме по-добре своята законодателна функция, като контролираме политическата насока. Аз искам да бъда председател заедно с вас на нашите различия и нашата, нашите възможности да взимаме решение, за да утвърждаваме централната роля на парламента, независимостта му и ценностите на демокрацията, които представляваме. Всички ние трябва да устояваме тези идеи, каквото и да мислим. Трябва да бъдем ангажирани в това, за да градим дума. И този парламент трябва да бъде думът на европейската демокрация. Изборите бяха успех на участието. Трябва да го кажем, не го очаквахме и ние, които се ангажирахме в изборите, защото към урните се отправиха много избиратели, много нови избиратели и дори този съм парламент е обновен. 60% от депутатите са нови депутати. Това е източник на нова енергия. Е, избирателите ни дадаха мандат. Те ни казаха, че вярват в нашата институция, че вярват в е, демокрацията, в е, свободните избори. Не можем да ги разочароваме и парламентът и мандатът трябва да тълкуват и да ръководят необходимите промени, за да изградим една силна и модерна Европа. Трябва да възстановим доверието, взаимното доверие между гражданите и институциите. И тук има нужда от нашата амбиция и нашия кораж – за да посрещнем огромните предизвикателства на промените, произмененията в климата, социалната справедливост, управлението на миграционната политика, растежа, заетостта, създаването на равни възможности и права за всички. Ако ми дадете своето доверие, ние ще се борим заедно за един модерен, по-прозрачен, екоустойчив парламент, който освен всичко друго е и достъпен за гражданите. Ще вложа цялата си енергия, за да бъде парламентът уважаван. Да, повтарям, уважаван. Вие, уважаеми колеги, сте тук, защото представлявате надеждата, но и гневът на нашите граждани. Но при всички случаи емоциите, усещането на европейските граждани, аз винаги ще бъда на ваше разположение, ще ви изслушвам, ще си сътруднича и работя с вас. Защото това би означавало във всеки един момент да усещаме да държим пулса на настроенията на всички. За да могат, ние искаме всички в Европа да могат да се движат, да се влюбват, да живеят навсякъде. Изпратени сме пред а, пряко стълкновение, но, как, кога, но заедно с това спазвайки правата на всички вас и разбира се с уважение към пълномощията на парламента, защото особено в тази зала и е често си даваме сметка, че тук по този начин се защитава нашата независимост. Нищо не е възможно без хората. Нищо не може да просъществува без институциите. Мисля, че тази мисъл а, си остава и днес много актуална. Благодаря ви. Ahora... Сега думата има Ян Захрадил. Благодаря, господин Таяни. Добро утро, дами и господа, скъпи колеги и евродепутати. От, о, за онези от вас, които все още не ме познават, аз съм в този парламент от 2004 година и съм преживял вече петима председатели на Европейския парламент, което ме прави до известна степен експерт по въпроса какво е, каква е задачата на този парламент, какво може да се промени или да се подобри. Или какво един председател на Европейския парламент трябва или не трябва да прави. Моят опит ми казва също така, Какви са качествата за, на един добър председател на Европейския парламент? Аз мисля, че той трябва да бъде неутрален, надпартиен, да не взема страна. Той или тя трябва да се отнася по еднакъв и справедлив начин към всички групи на Европейския парламент и да бъде справедлив. Не бива да забравя, че той не представлява само себе си, а Европейският парламент в неговата цялост. Подчертавам в неговата цялост. Аз имах предимството да започна предизборната си борба малко по-рано и Направихме една брошура с а, симпатичен господин на първата страница, която ви беше разпратена. Надявам се, че сте имали възможност да я прочетете. Аз мисля, че знам как парламентът може да въз, си възвърне доверието на гражданите, как да бъде справедлив, как да работи по-ефективно. Направих също така един стратегически обзор на бъдещето. Но в рамките на тези принципи аз говоря и за възстановяването на баланса. Аз мисля, че трябва да се възстанови баланса между европейското и националното ниво. Така ще работим по-добре заедно. Смятам, че трябва да възстановим баланса и да намерим нов баланс между нашите три институции Европейския съвет, Европейската комисия и Европейския парламент и да спарем противоречията между тези три институции и да работим заедно. Споменавайки баланса, не бива да забравяме и друг аспект от този баланс. От 2004 година, през последните 15 години, 13 нови държави се присъединиха към Европейския съюз. Повечето от тях от региона на Централна и Източна Европа. Доколкото знам, аз съм единственият кандидат, за висша позиция в Европейския съюз от този регион. Трябва да не забравяме и този вид географски баланс. Една трета от държавите членки не са не участват в еврозоната. Аз мисля, че съм единствения кандидат от държава, която не е част от еврозоната. Трябва да мислим и за този баланс трябва да има равнопоставеност между големите и малките държави. Освен на Белгия, аз съм единственият кандидат от друга малка държава, който се кандидатира за висша позиция в Европейския съюз. Мисля, че трябва да не забравяме и този баланс. И така, госпожи и господа, мога само да помоля за вашата подкрепа. Гласувайте за мен и ви обещавам, че ще бъда добър председател на Европейския парламент. Благодаря ви предварително. И слушахме четиримата кандидати за председател, чухме техните идеи мотивите, по които търсят ваш е, глас. Преди да преминем към гласуването, искам да благодаря на всички онези, които ни дават възможност да вършим работата си. Служителите, асистентите, разпоредителите, преводачите. Без тях не бихме могли да изпълняваме своите функции като представители на гражданите. Особено благодаря на генералния секретар Клаус Вели и го поздравявам за рождения му ден. И така, сега преминаваме към нашия свободен избор. Повтарям, парламентът ще гласува за свой председател, независимо от всякакви външни идеи. Всеки депутат трябва да избере председателят, който смята, че е най-добър. Аз съм убеден, че следващият председател на парламента ще бъде избран по свободен начин от всички вас. Всички документи за Изборите са раздадени по имейл. Допълнителни копия са на разположение на входа на залата. Искам да ви напомня, че в съответствие с 16 член, за да бъде избран един кандидат, трябва да получи при първите три избора абсолютното мнозинство на подадените гласове. Повтарям, за да бъде избран, кандидата трябва да получи абсолютното мнозинство на подадените гласове. Белите или невалидни бюлетини няма да се броят като подадени гласове. Сега преминаваме към раздаване на бюлетините. Искам да ви помоля да изчакате до края на гласуването, докато ви обяснявам как ще протекат и изборите. Всички а, преброители тук ли са? Ние ги избрахме вчера. Казват ми, че са тук. Нашите разпоредители раздават пликовете и бюлетините. За да гласувате, трябва да сложите кръста на на кутийката, в която е записано предпочитани от вас кандидат. Искам да ви напомня, че можете да гласувате само за един кандидат. Ако искате да промените своя вод, моля поискайте нова бюлетина. Тя ще ви дадена. А, и предишната бюлетина ще бъде унищожена. Всякакви знаци по бюлетината ще я направят невалидна. Сгънете бюлетината на 4 преди да я сложите в плика и след това пуснете плика в урната, които са в задната част на залата. Отправете се към унази урна, която е с буквата на малкото ви име. Третата урна е от Е на G, четвъртата урна е от А до К, след това ЛМ, шестата Н до Р, седмата урна с буквите С и Т, осмата урна е с буквите У, Z. Не можете да гласувате, докато не съм обявил гласуване, докато не съм обявил началото на гласуването. Няма да обявявам имената на депутатите. Имената на депутатите, участвали в тайното гласуване, са се публикуват в протокола, за това ви призовавам да се подпишете в съответния списък, когато гласувате. Отправете се към урната, която съответства на първата буква на малкото ви име. Необходимо е да покажете и своя бач или, на, или лична карта. Моля преброителите да се отправят към съответните урни. Обявявам начало на гласуването.